колеги, eh, Колеги, моля, заемете местата си. Ако искаме да се придържаме към много напрегнатия си график, ще ви помоля да се заемем с непосредствената си работа, по дневния ред на заседанието. Както знаете, проекта за дневен ред беше променен в сравнение с проекта, който получихте заедно с останалите документи миналата седмица. С Петър Фейт, специалният представител на Европейския съюз за Косово е предвидена размяна е, на мнения и му благодаря е, за това, че се отзова на поканата, за да ни даде най-актуални сведения за тази толкова критична част на Балканите и то с толкова кратко предизвестие. Преди да представя темата и доктор Фейт, разбира се, Искам да ви кажа няколко думи за работната ни програма през следващите няколко дни, особено за утре. Утре е предвидено гласуване по проекто препоръката за споразумение за партньорство и сътрудничество с Таджикистан. Също така са предвидени разисквания по предложението за бюджет за 2010 година. Моля ви утре да не забравяте да носите със себе си електронните карти за гласуване, тъй като в повечето случаи ще гласуваме по електронен път. За това ще са ви нужни картите. Също така ще има заседание на бюрото в разширен състав след края на редовното ни заседание. Имаме превод на всички езици, с изключение на датски и малтийски. Извиняваме се на колегите от тези страни, но просто не успяхме да осигурим превод и на тези два езика, освен на всички останали. Още едно съобщение. Успоредно с нашето заседание – Комисията по развитие се провеждат изслушвания на кандидат за вземане на длъжността на комисаря Луи Мишел. Господин Провера, заместник-председателя, заедно с госпожа Хаутела, която е председател на подкомисията по правата на човека, ще представлява нашата комисия. Четвъртък на 3 септември ще имам среща с него от името на външната, на комисията по външните работи, заедно с господин Солана – Там ще му представя резултатите от заседанието на бюрото на, в разширен състав на 7. Ще се проведе среща под председателството на Швеция. Вече имаше среща с външния министр Карл Билд във връзка с срещата на външните министри в Гьотеборг ще е, се обсъждат такива теми като трансатлантическите отношения, Близкия изток, Балтийските страни и така нататък. Сега съвсем накратко искам да представя нашия приятел. Надявам се мога да ви нарека наш приятел Питер Фейт, специален представител на Европейския съюз в Косово – За нас е огромно удоволствие да се срещнем отново с вас е, предишния състав на парламента също имаше среща с комисията по същата тема. Днешната ни среща съвпада а, е, с един много деликатен а, е, момент – подготовката за местните избори в Косово на 15 ноември и би било особено интересно да чуем от вас как са организирани изборите, каква подготовка се води и да видим какъв може да бъде нашия принос за гладкото произвеждане на местните избори. Знаете, че два пъти Европейския парламент се е произнасял в подкрепа на независимостта на Косово и изпълнението на плана за действие на Ахтисари. Като имаме предвид значението на местните избори и много тясната връзка между гражданите и общинските съветници, изборите ще бъдат една категорична проверка на способността на етническите групи да градят многоетническа държава. Очевидно, много трудно е на национално равнище да се е, гради многоетническо общество, толкова по-трудно е в някои случаи да се постигне това на общинско или местно равнище – там, където особено тясна връзката между общинските съветници и избирателите. Мисията ЕСЛЕКС продължава да функционира в Косово с всички трудности, които съпътстват работата, и особено в някои анклави е, в северната част на страната – много затруднения се е, създадоха за мисията на Европейския съюз тази връзка, но аз съм убеден, че ще чуем от вас повече подробности днес. Е, знаем, че е имало преки нападения срещу автомобили на мисията на Европейския съюз. Важно е да чуем каква е вашата позиция по въпроса – Естествено, вие се интересувате от това, което ще каже нашия специален представител, а не аз за това му давам думата. Заповядайте. Grazie, signor Presidente. And thank you very much for the kind words that you... Благодаря, господин председателю. Благодаря ви много за любезните думи, отправени към мен. Искам да уверя членовете на комисията и вас самия, че за мен е изключителна чест да се явя в този парламент и пред вашата комисия. За последен път се явявах през февруари. И е, ще се опирам върху своята преценка, запознавайки ви е, с състоянието на нещата в Косово в момента. Имам възможност, следователно, да ви запозная с развитието на нещата в Косово и ще говоря за напредъка постигнат през последните месеци, но и за проблемите, на които се натъкнахме по този път. Наистина пред Косово има големи предизвикателства през едните месеци. Ще се опитам да им направя преценка тук. Особено ще се спра на ролята на Европейския съюз, както и на присъствието му в Косово. Като ще включа разсъждения във връзка с моите собствени усилия да утвърждавам постигането на целите на Европейския съюз като е изпълнител на мандата си като специален представител за Косово, много внимавам да се съобразя с позицията на всяка държава членка по отношение на Косово. Господин председателю, нашето внимание често се съсредоточава върху текущите проблеми. Затова искам да започна с очертаване на общите тенденции в Косово, така както ги виждам – ако погледнем към онзи момент в миналото, когато за пръв път бях назначен за специален представител на Съюза в февруари 2008 година и сравним положението тогава с положението днес, съвсем ясно е, че Косово е постигнало стабилен напредък в много области. И то въпреки развиващата се глобална финансова криза. Ситуацията се характеризира с трайни усилия на компетентните власти там за подобряване на економическото и социално положение на гражданите. През последните месеци Косово има някои забележителни постижения. Конституционният съд вече е създаден и официално е стъпил в длъжност. Косово е поканено е, за членство в, Евро... в е, Международния валутен фонд и в Световната банка. А компетентните органи предприемат стъпки за постигане на европейските стандарти на управление, като същевременно се стремят да дадат на сръбската общност е, широки права на автономия и възможности за интегриране в многоетническото общество. За да допълня тази картина, ще кажа, че Косово и всекидневният живот на хората там с малки изключения остават незасегнати от междуетническо напрежение и насилие. На 11 юни тази година Североатлантическия съвет реши мисията Кейфор да започне да намалява присъствието си в Косово. Обеден съм, че това отразява преценката на международната общност в смисъл, че условията на сигурността в Косово и в региона вървят към по-висока стабилност. Наистина, тази тенденция е свързана с някои видими примери. Ще спомена някои от тях – в Прищина е, се чува сръбски на улиците. И това сега е всекидневие. В община Каменица спонтанно възникна пазар, където сърбите и албанците на съседни Сергии продават местна продукция. И на последно място група от политици, представители на медиите, от е, сръбската и албанската общност в Митровица, са се а, обединили а, за организирането на а, конференция за тъй наречените разделени градове следващата година. Всичко това е процес на помирение, на съвместно съжителство и е необходимо да има специална помощ отвън, за да се постигнат тези цел. цели. Разбира се, разликите между общностите остават, но тези разлики все повече се смекчават благодарение на демократичните процеси и институции. Косово продължава да осъществява програмата си за реформи и почти всички политически и административни аспекти на живота в страната са засегнати от тези реформи, но разбира се, има много сериозни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да се постигнат европейските стандарти на парламентарна демокрация, многоетнически институции и добро управление. Косово вече е създало основните институции, предназначени за защита на правата на човека – включително посочени от мен Конституционен съд. Също така е създадена службата на омбудсмана, създаден е и е, съдебен съвет в Косово. Това са само някои примери. Тези органи обаче все още предстои да се утвърдят. И те първа трябва да упражняват е, функциите си в съответствие с нормативната уредба в Косово. Властите ще продължат да полагат усилия в тази сфера и това ще бъде в полза на хората в Косово. Особено като се има предвид, че е необходимо да се утвърждава и в бъдеще възможността на всички хора рав... при равни условия да упражняват правата си, особено жените и децата. Както казах през февруари, господин председателю, ние трябва да стимулираме в по-общ план функциите на Асамблеята на Косово, за да може да се допринесе за развитието на демокрацията в страната. Асамблеята продължава да участва в реформите, в изграждането на институциите, които са процеси в момента развиващи се в Косово. Но разбира се, все още предстои е, асамблеята да се превърне в първостепенен по значение политически орган в Косово. Тя трябва да продължи да участва в вземането на решението и да контролира а, е, управлението, изпълнителната власт, като по този начин се реализира политическата отговорност. Аз бих а, е, призовал комисията да подкрепи този процес има цел пълно включване на малцинствените общности в политическия живот. И тук е необходимо да има все още контакти с тези общности от страна на косовските власти, Трябват целенасочени усилия в сътрудничество с международната общност, разбира се, и с гражданското общество в самото Косово, което е задължителен партньор за постигане на по-широко политическо приобщаване на различните общности. Господин председателю, през февруари казах, че стабилността е стратегическа цел, която може да бъде преследвана само в партньорство с компетентните органи в Косово. Тук не винаги има съвършена хармония. Но това партньорство се е превърнало в солидно сътрудничество, в което косовските органи полагат много големи усилия. Ките институции само са тези, които могат да осигурят политическа стабилност и механизми за постигане на резултатите, които целим в Косово. Ако няма такъв процес, а, а, мисля, че ще има напрежение. При наличието на такива демократични институции напрежението ще спада. Но трябва да ви кажа, че малко съм а, притеснен от процеса на деполяризация на политическите лидери в а, Косово, а, както и към критиките, които се а, отправят към международното присъствие в Косово, включително срещу представителите на Европейския съюз, това лесно може да доведе до вандализъм, до хулиганство и да доведе до нежелани прояви, на каквито вече бяхме свидетели наскоро. Като казвам това, обаче, господин председателю, Европейският съюз остава основен партньор на Косово. Изцяло оперативно функционира ЕСЛЕКС и е, сътрудничеството с Европейския съюз допълнително се разширява. Сега мисията ЕСЛЕКС контролира и обучава полицията в Косово, всички сфери на върховенството на закона. Резултатите са удовлетворителни. Но разбира се, е, предстои Косово да извърви дълъг път. И властите са длъжни да осигурят максимално добри условия за продължаване дейността на мисията ЕСЛЕКС. Усилията за ограничаване на организираната престъпност и корупцията представляват голяма трудност и предизвикателство за косовските власти. Необходима е пълна подкрепа на политическите лидери в Косово, както разбира се, и по-нататъчно целенасочено внимание от страна на държавите членки на Европейския съюз. Организираната престъпност не признава граници. Реалният напредък в борбата с организираната престъпност трябва да се опира върху по-широка регионална основа. Предизвикателствата пред С-Лекс, е що се отнася до върховенството на закона, са особено комплексни. В е, областта на север от е, река Ибър, е, където живее сръбското малцинство. Там е необходимо да бъдат а, е, засилени някои функции, включително трябва да се установи митническа функция на изходи 1 и 31 на север. Ще бъде разширено присъствието на служители е, там в следващите седмици. Но все още са необходими допълнителни усилие, за да се преодолеят трудностите на север и да се осигури надлежното спазване на закона. Еслекс продължава да укрепва дейността си на север и в тази връзка силно вярвам, че по-масштабно присъствие на Европейския съюз там е необходимо, за да бъде подпомогнат политическия процес, така че той да е благоприятен за дейността на Еслекс момента Косово се подготвя за първите избори в страната след едностранното обявяване на независимост на 17 февруари 2008 година. На 16 а, юни Фатмир Седжио, президента, обяви, че местни избори за кметове и общински съветници ще бъдат произведени на 15 ноември тази година. Той помоли Централната избирателна комисия на Косово да извърши цялата необходима подготовка за произвеждане на такива избори на цялата територия на Косово. Тъй като местният капацитет на ЦИК в Косово все още не е достатъчно на ниво, техническата подкрепа от е, чужестранни институции и организации ще има ключово значение за гарантиране на необходимата подготовка мисията на ОИСР в Косово ще окаже подкрепа и ще осигури обучение за Централната избирателна комисия в подготовката и за изборите през 2009 година, докато Американската агенция за чуждестранно развитие извършва допълнителна съпътстваща дейност. ЦИК замоли е, някои е, европейски и регионални организации да осъществяват наблюдение при предстоящите избори. Силно се надявам, че такова наблюдение ще бъде осъществено, защото е необходимо да има демократичен, прозрачен, справедлив избирателен процес. Това е от ключово значение, за да се гарантира развитието на Косово като едно образцово, многоетническо демократично общество. Местните избори са важни за местното управление и представителство и за осигуряване на услуги за всички общности в Косово. Съображения, свързани с статуса, не следва да препятстват правата на гражданите за участие в демократичния процес и за надлежното им представяне на общинско ниво. Предстоящите избори се организират в момент, в който се осъществяват важни местни реформи. Реформи на местното управление. Целта на тези реформи е всички общности да излъчат свои представители в местните органи, като по този начин се осигури тяхната устойчивост. Ще бъдат създадени пет общини в Косово, там, където има сръбско преобладаващо население, сръбско мнозинство. този процес в момента се осъществява. Сърбите ще имат права на самоуправление, засилена автономия и същевременно ще се окоръжи участието на сърбите в общинските администрации. Процесът на изграждане на тези нови общини с сръбско мнозинство е част от един по-общ процес на децентрализация в Косово. Но разбира се, в сърцевината си това е фундаментално усилие на косовските власти да установят контакт с сърбите, които живеят в Косово. Според мен, е, фундаментално значение ще има този процес е, за устойчивата демокрация в Косово. Децентрализираното управление също така води Косово по-близо до процеса на съжителство и сътрудничество с малцинствените общности. По-широкото представителство на сърбите на общинско ниво ще позволи на втората по големина общност, живееща в Косово, да поеме по-голяма отговорност за собствените си дела. Тук ще спадат въпроси с голямо значение за ежедневния живот на хората. Здравеопазване, образование, както и опазване на религиозното и културното наследство на Сръбската православна църква. Като специален представител на Европейския съюз, аз именно по тези причини приветствах и подкрепих описания процес. В тясно сътрудничество с международната общност, властите на Косово в момента извършват преценка колко от тези нови общини – вече са в състояние да произведат избори през ноември. Естествено, участието на избиратели в Косово в тези избори е, ще бъде от основно значение. Затова изразявам силна надежда, че правителството на Сърбия ще окоръжи косовските сърби да се възползват от тази възможност. Господин председателю, предизвикателствата пред хората в Косово, пред народа на Косово, не могат да бъдат преодолени без по-общо регионално сътрудничество. Економическото сътрудничество и търговията имам предвид. Зачитането на правата на човека, включително правата на ромската общност. Напредъкът към постигане на бъдещите цели в Косово изисква разширяване на сътрудничеството в региона като цяло с подкрепата на международната общност – Що се отнася до върховенството на закона, това ще означава, че напредъкът трябва да бъде постигнат чрез сътрудничество с Сърбия в митническата и полицейската сфера, така както бе очертано в изискванията на Европейската комисия за облегчаване на визовия режим. Косово е постигнало реален напредък в изграждането на демократични институции и механизми и в подобряване на живота на своите граждани. Косово започна да върви по пътя към консолидиране на тези постижения чрез реформа на местното управление. има усъвършенстване на местното управление. Той започна да гради истинско сътрудничество с мисията на Европейския съюз за върховенството на закона. Първата проверка на тези постижения ще бъде през ноември тази година. Тук ще се тества и възможността за разширено автономно управление на косовските сърби. Надяваме се, че тази възможност ще бъде реализирана. Естествено, трудностите остават, както казах. Все още пред Косово има много път преди европейската перспектива да се превърне в действителност. Косово все още се нуждае от силна подкрепа от страна на Европейския съюз през едните години. Но на основата на тази подкрепа и на широко, солидно сътрудничество между Европейския съюз и Косово, народът на Косово може да бъде уверен, че наистина е тръгнал по пътя. Благодаря ви, господин председател. Грация синчере, доктор Фейт. Благодаря. Благодаря най-сърдечно за този толкова изчерпателен доклад, в който вие кратко и ясно очертахте положението в Косово. Виждам, че сигурно ще има доста изказвания. Ако сте съгласни... и да спазваме дневния ред. И за това предлагам а, първо да изслушаме три въпроса и след това да бъде даден отговор на тия въпроси. И а, след това бихме могли да обобщим повече изказвания и господин Файт а, ще може да се концентрира повече а, върху отговора. Започваме с госпожа Пак. Благодаря на Петър Файт. Ако изобщо нещо чуваме за Косово, чуваме, че нещата не вървят там и се радва много, че вие докладвате за постигнат напредък. Аз мисля, че това ни дава смелост в нашия ангажимент за Косово. Вие казахте, че все още има трудности, Говорихте за Митровица и за това аз бих искала да чуя кой контролира границата между Митровица, Косово и Сърбия. Има ли ЕСЛЕКС някаква власт там или други институции? Вторият ми въпрос е следния. До каква степен е отменена системата с анклавите? Съществуват ли още анклави или не? И докъде сме стигнали в тази сфера? И третият ми въпрос е Искам да зная доколко вие като специален пратеник можете да окажете влияние работата да върви напред там. Ние искаме между малки а, райони, в които има сърби и албанци, да се стигне до сътрудничество и това най-вече в сълскостопанските райони. Ние желаем а, да участваме много по-активно там на място. Естествено, ние бихме посетили с удоволствие тези избори. Винаги сме изпращали наблюдатели и аз мисля, че ще бъде в интерес на косовските албанци и на голямото а, мълцинство на сърбите, да отидем там, да покажем, че ни има, да проявим нашия интерес е, за да може изходът от тези избори да бъде в, резултат на всич... в интерес на всички. Аз е, до сега все още не съм а, е, чула, че Белград е окоръжавал сърбите. Белград а, винаги е казвал, така не може повече. Можем ли да видим сега някакви знаци, че Белград полага усилия да се постигне успех в централизацията, сърбите да се ангажират и да определят съдбата в своята страна би било важно да чуем нещо позитивно в тази насока и още нещо искам да кажа нещо с парламента още веднъж искам да презува нашата институция. Трябва да каним повече колеги от Косовския парламент тук в Европейския парламент и заедно с тях да обсъждаме актуални проблеми, за да могат да видят е, как тече парламентарната работа, за да могат е, след това по-добре да контролират правителството. Благодаря. Пожелавам ви успех и моля е, председателя наистина да се отнесе сериозно към този апел. Ние като парламент трябва да изпратим делегация от наблюдатели. Отбелязах вашите въпроси и бележки и си запазвам правото да реагирам. Господин Свобода. Господин Файт, много ви благодаря за много реалистичното изложение. И искам да подчертая един момент, а това а, са местните избори на 15 ноември. Наистина, въпросът е ключов. Ако те са успешни, можем да намерим ключ към решаването и на останалите проблеми в Косово. Трябва през идните седмици да положим всички усилия, да използваме контактите си и вероятно вие можете да ни помогнете парламента да поддържа постоянен контакт с сърбите в Косово и разбира се с сръбското правителство. Поне а, да се стигне до унези сърби, които оставяйки настрани въпроса за независимостта, да приемат, че местните избори имат значение за всекидневния им живот. Както каза председателя на комисията, ние ще е, окажем подкрепа, но е важно не само на самата дата на изборите, на 15 ноември, а и преди това да се използва случая независимо от а, а, юридическата страна на въпроса. В края на краищата, от правна гледна точка, въпроса ще се решава в Хага, а сътрудничество между различните групи, те не са само албанци и а, сърби, много важно е да се покаже Както вие казвате, е, чрез е, пазарите, е, които общо се организират, други форми, че хората могат да живеят заедно и успешно да се развиват. Благодаря. Благодаря, господин Свобода. Сега давам думата на колегата Уотсън. Благодаря, господин председателю. Your, uh, words here today. Um, I was very interested in what you said. Благодаря, господин Фейт, за това, което казахте. Дадохте примера с Митровица. Освен форума, за който говорихте, има ли други признаци за напредък в Митровица и а, доколко а, форумът подпомага а, сърбите в Косово има ли някакви опити да се подкопаят усилията и постиженията на форума? Бихте ли казали какво е отношението на някои държави и членки към вашата работа? Имам предвид най-вече тези, които не са признали независимостта на Косово. Дали и по-скоро кои държави членки оказват най-голямо съдействие с командироването на специалисти и друг персонал, за да подпомогнат вашата дейност. И най-сетне, бихте ли казали няколко думи за това, колко според вас ще продължи мисията? Първоначално се предвиждаше тя да продължи до 2010. Очевидно тя ще продължи повече Смятате ли, че е, вие ще сте ръководителя, е, който ще види края на тая мисия или тя ще продължи и повече? Благодаря, господин Уотсън. Сега е, ще дам думата за отговор на тези първи три въпроса и след това е, ще дам думата на други колеги, които искат да задават своите въпроси. Заповядайте. Think, all, like to, uh, Благодаря. Мисля, че първо трябва да кажа, че много съм окоръжен от това, което казаха госпожа Спад и господин Свобода за значението на местните избори. Ние всички е, искаме да видим е, участие на сръбската общност в изборите. Това е стратегическа цел на а, моята мисия. Искам а, като разяснение към господин Уотсън да кажа веднага, а, че а, макар да съм специален представител на а, Европейския съюз за Косово, а, имам и други задължения, но те всички а, някакси се сливат в една върховна цел да се постигне интеграция на общностите в Косово. А, това е абсолютна предпоставка за стабилност на Балканите, в Косово и в региона. Една съставна част и тактическа първа стъпка ще бъде да бъдат стимулирани сърбите да участват в изборите. Макар, че двата процеса са отделни. Общинските избори и процесът на децентрализация все пак са обединени. Те са свързани. В известен смисъл те са зависими един от друг, взаимозависими, защото е необходимо да бъдат освежени общинските органи те ще е, бъдат е, така преобразувани, трансформирани чрез участието на сърбите и тяхната автономия. За това смятам, че е жизненно важно сръбската общност да се възползва от този шанс, за да може е, да има засилени права на автономия в тези новосъздадени общини. С удоволствие е, отчитам пред вас, че процесът на децентрализация е доста напреднал. И е, съм уверен, че, ще продъл... че и за в бъдеще ще продължи доброто сътрудничество е, с компетентните органи на Косово, с Министерството на е, местната администрация. Е, създават се едни малки е, екипи, екипи за подготовка на местните избори. Там има засилено участие на сърби, експерти включително, така че новите общности да могат и общини да станат изцяло функциониращи. Надявам се, че до 15 ноември те ще могат да завършат работата си. Това смятам ще бъде много важен сигнал за сръбската общност и за Белград, че участието в изборите е една положителна възможност, която следва да бъде използвана. Сега мога само да се догаждам за това, каква ще бъде позицията на Белград във връзка с това развитие напоследък. Но пак ще кажа, много може да се спечели. И не е задължително участието а, в изборите да се отразява върху а, правната позиция а, на страните, досежно статуса на Косово. Много се е, радвам, че членовете на настоящата комисия проявяват интерес към участие в мисия от наблюдатели. Е, в момента се консултираме за това как е, да бъде организирана мисия на наблюдатели в отсъствието на ОИСР, защото ОИСР има ограничен мандат и конкретни функции. Трябва да ви кажа, това е а, нали, ограничения мандат на ОССЕ. И мисля, че нашият парламент е най- уместният партньор в този процес, като се има предвид положението на Косово в региона. По отношение на другите конкретни въпроси, ще бъда съвсем кратък. Положението в северната част на страната е все още сложно. Еслекс присъства на двата изхода, където регистрирането на стоките се извършва с контрол от страна на Еслекс. Иначе косовската полиция Сръбските полицаи също получават наставления от Еслекс, препоръки. Пред тях стои особеното предизвикателство за възстановяване на къщите в района близо до Северна Митровица. Може би сте виждали такива картини по телевизията. Там е много голям потенциал за нестабилност и насилие. Надяваме се, че местните избори ще се явят като възможност за преодоляване на тъй наречените паралелни структури. И с правата на автономия, които ще бъдат дадени на местната общност там, тези паралелни структури постепенно ще отмрат. Мисля, че това също ще бъде много голяма стъпка към трайна устойчивост на институциите в Косово. Сега мога да ви кажа, че в момента провеждаме на много нива контакти с косовската сръбска общност и отделни сърби в Митровица. Надяваме се, че на 15 ноември, ако не на 15 ноември, в кратък срок след това, ще можем да постигнем напредък в създаването на отделна община в Северна Митровица, както беше предвидено в плана, предложен от господин Ахтисари. Господин Уотсън запита за бъдещата ми роля в Косово. Този въпрос винаги е опасен. Надявам се, че ще мога пред вашата комисия да се явя поне още веднъж, за да ви запозная с положението в Косово, но разбира се, по-нататъчната ми работа зависи от единодушното съгласие на държавите членки. Що се отнася до другите ми задължения, за тях се прилага друг ред. Мога само да кажа, че що се отнася до възловите цели на Европейския съюз – по които е взето решение от Европейския съвет и от съвета в края на 2007 година и в началото на 2008 година, именно да се окаже подкрепа за економическото и обществено развитие на Косово и в частност да се окаже съдействие за укрепване на върховенството на закона в страната, всички 27 държави членки подкрепят а, моите усилия и подкрепят мисията ЕСЛЕКС Благодарен съм на държавите членки за тяхната подкрепа в това отношение. Благодаря. Grazie, dottor Fait. suoi interventi sono stati davvero... Благодаря, доктор Файт. Вашето изказване беше формулирано много ясно госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Господин Файт, искам да ви благодаря а, от а, името на Зелените за вашето изказване, което наблегна на положителните аспекти в развитието на Косово. Благодаря ви за това, че говорихте не само за трудностите, които несъмнено продължават да съществуват в голяма част от а, страната. Съвършено основателно вие отбелязахте колко необходимо е да се укрепи економическата и социалната стабилност в страната, така че а, хората да се убедят, че тази страна принадлежи на тях и че не е нужно да я напускат и а, да търсят а, прехраната си другаде по света, в Австрия, все още има хора, които а, търсят бъдещето си у нас и за това съвсем отблизо следя това, което става в Косово. Господин Файт, аз и а, е, моята група подкрепяме а, е, това, което вие казахте за необходимостта а, е, да има наши наблюдатели на местните избори на 15 ноември. Изключително важно Европейския съюз а, да го направи, защото тук говорим за един изключителен случай, за е, една страна, която е изключение от общото правило. И за това е важно. мисля, че чухме и от госпожа Пак, и от господин Свобода подобни изказвания. А, за това смятам, че може те да разчита нашата подкрепа. Вие говорихте за работата на полицейските сили. доколко все още е нужна помощта в полицейската сфера? Хората се чувстват сигурни, когато знаят, че близо до тях са добре обучени полицейски служители. И обратно, ако не са добре обучени служ... полицейските служители, хората по-скоро се страхуват от тях, отколкото а, да им а, имат доверие. Споменахте и организираната престъпност тази връзка искам да ви попитам а, какво е положението на жените? Трафика на хора засяга особено тежко жените и момичетата. Разбира се, мъжете и а, младежите а, също а, страдат от а, това явление, но а, жените и а, девойките са особено уязвими и по липса на достатъчна образованост, и по липса на а, финансови средства и други причини. Както каза господин Свобода, Белград вече предупреждава косовските сърби да не участват в местните избори. Искрено се надявам да бъде възможно Белград да убеди сърбите в Косово, че местните избори са възможност те да поемат а, съдбата си в свои ръце, а не да а, чакат това да направи някой друг. Какви са възможностите според вас Белград да еволюира в позицията си и а, да убеди косовските сърби да участват в изборите? дали може Европейския парламент да направи нещо в тази посока? И последният ми въпрос е по един малко по-деликатен въпрос. Вие сте не само представител на Европейския съюз, но и международен граждански представител. Знаем, че е, мисията на Международния граждански представител се финансира от донорската конференция, т.е. от повече е, държави, които са донори, дали по този начин възприемат е, нещата е, хората е, в Косово? Вие би трябвало да сте неутрален като представител на Европейския съюз. Вие съвместявате обаче и друга, друга длъжност. Няма ли конфликт на интереси? Благодаря сега. Давам думата на колегата Ван Орден. Uh, благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Питър Фейт за присъствието му тук днес след обед и да го поздравя за професионалното изпълнение на задачите му при една много трудна мисия. Казвам това независимо от а, а, колебанията, които някои от нас биха имали във връзка с статуса а, на а, Косово. А, ние а, знаем, че а, Еслекс се опира върху ЕПСО. А, Естествено, че Европейския съюз е, силен сторонник на оказането на гражданска подкрепа, но някои от нас сериозно възразяват срещу военното участие. Вие споменахте Кейфор. Съвсем мимоходом. И като че ли забравяме, че има близо 14 000 войници на НАТО по линия на Кейфор в Косово. Повечето от тях са излъчени всъщност от европейските държави. НАТО до голяма степен е европейска организация, нещо, което мнозина забравят. Какво ще кажете за координацията между НАТО и ЕСЛЕКС? Защото а, вие казвате, че НАТО ограничава мисията и присъствието си и за това се питам как според вас ще се развият тези отношения. Що се отнася до полицията в Косово? Вашата задача е наставляване, т.е. обучение, но това може да означава различни неща за различните хора. В какъв смисъл обучавате като обучение или давате наставление на полицаите по време на изпълнение на техните задължения. Е, предполагам, че вие имате мандат за обучение като част от е, служебните си задължения. Е, и също така се питам дали смятате, че полицията ще бъде единна интегрирана с представители на различните общности или ще има две различни полицейски служби, така да се каже, всяка за, за, за отделните общности. Що се отнася до мандата, той наистина изтича през 2010 година. А, няма много пари, 265 милиона евро, а, доста незначителна сума бих казал. Но питам, според вас, колко дълго ще е необходимо да имаме такъв мащаб и степен на присъствието си в Косово. Много години още такова присъствие ли ни очакват? Благодаря. Grazie onorevole Van Orden. Ora la parola il collega Huntis. Благодаря, сега давам думата на колегата Хунтис. Ευχαριστώ, κύριε проедре. Е. Благодаря, господин председателю. Информацията за Косово беше изключително интересна, но остана на страни един ключов въпрос, а именно политическата подкрепа от Европейския съюз за статута на Косово. нашата група се противопоставя на независимостта на Косово. В момента се намираме в ситуация, в която голям брой държави членки на Европейския съюз са признали независимостта, но има и други, които не признават независимостта на Косово. А това означава, че най-вероятно положението ще стане скоро необратимо, но ще се трупат напрежения. И ще трябва да се търси решение. Особено след резолюцията на съвета за сигурност на ООН за търсене на решение в този и съседни райони. Какво ще стане с бежанците и до каква степен те ще имат възможност да се завърнат у дома? Някъде беше посочено, че ни безпокои организираната престъпност, трафика на хора, наркотиците – Може ли този фактор да има неблагоприятни последици за региона, за Европа като цяло? Благодаря. И сега искам да дам думата на доктор Файт. И след това ще чуем нов кръг въпроси. Заповядайте. Още в самото начало искам да поясня, нещо във връзка с казаното от госпожа Луначек и а, е, особено господин Ван Орден. Аз не съм ръководител на Еслекс. И аз не участвам а, е, в управленската а, е, структура на Еслекс. От а, мен се очаква да давам политическите насоки и именно това правя, защото аз съм специалния представител а, на Европейския съюз, без да съм ръководител на мисията, както посочих. На по-подробни въпроси за мисията, нейният ръководител може да отговори по-изчерпателно. На а, госпожа Луначек трябва да кажа, че не разполагам в момента с статистически данни а, за трафика на наркотици, извинете, трафика на а, хора и особено жени, което е истинско бедствие навсякъде. Косово продължава да бъде страна в преход в много отношения. Тя е транзитна страна за наркотиците и а, за трафика на хора. Косовските власти обаче много сериозно гледат на въпроса за равенството между мъжете и жените – ето и един пример. Съществува квота от 30% запазена за жените, които желаят да се включат в Косовската асамблея. Трябва да призная, че тази квота все още не е попълнена, така че те първа предстои много работа, но такова формално изискване е на лице – правителството на редица ключови длъжности са назначени високо квалифицирани жени, които отговорно изпълняват своите задължения. Връщам се пак към изборите. Много съм ви благодарен за това, че подчертавате значението на изборите и за вашето предложение, членове на комисията и изобщо на Европейския парламент, евентуално да използват контактите си, за да насърчат Белград и сръбската общност е, в Косово да участват. Би било голям пропуск е, да е, не подчертая колко много разчитаме на вашата подкрепа. По а, моята лична позиция, както и преди съм заявявал, позицията ми на специален представител на Европейския съюз и позицията ми на международен граждански представител взаимно се допълват и укрепват. Признавам, че понякога се получава объркване, но чрез моите говорители мисля, че нещата се разграничават, защото аз имам говорител в едното си качество и друг говорител а, в а, другото си качество държавите членки, които не са признали независимостта на Косово, особено зорко следят дали е това разграничение се прави. И на господин Хунтис специално искам да кажа, че всички държави членки се споразумяха за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Косово. Според мен, това е една добра възможност да се осигури стабилност в един регион, където се намира и вашата родина Гърция. По такъв начин можем да, да работим по широк кръг от теми, които в крайна сметка са от полза за Европейския съюз като цяло. Независимо от всичко казано до тук, искам да заявя, че координацията между Кейфор, силите на НАТО и присъствието на Европейския съюз е много добра. Знаете, че има три предвидени фази. Първо реагира местната полиция, след това ЕСЛЕКС, а Кейфор е, реагира чак след тях, при възникване на необходимост от намеса. И ако се получат безредици, винаги имаме гаранцията, че Кейфор като последна от тези три инстанции може да се намеси. Мисля, че това е израз на растящото доверие към зрелостта на институциите, така че Кейфор постепенно да се изтегли наистина в момента 14 000 е, е, души са е, сега, но един подобен ход на намаляване би бил оправдан. Еслекс не се занимава главно с обучение. Девет години продължи обучението под ръководството на администрацията на ООН. И бяха постигнати значителни успехи. Мнозина полицейски служители повишиха изключително много професионалното си равнище. Сега става дума за наставничество вече в непосредствената работа, в полицейските е, участъци, е, в централата. Най-важно е в момента да се укрепи многоетническия характер на косовските полицейски сили. Иначе казано, колкото е възможно повече сърби да постъпят на служба в полицията, по различни политически и чини немалко от сръбските полицаи напуснаха, но почнаха да се връщат. Важно е да се запази доверието а, сред малцинствените общности. Личният състав на косовската а, полиция следва да бъде колкото е възможно по-многоетнически и това е напълно възможно. В никакъв случай не мога да се впускам в догадки колко ще продължи мисията на Европейския съюз, ЕСЛЕКС, дали са значителни средствата или не. Трябва да кажа, че по принцип бих искал международното присъствие да не злоупотреби с гостоприемството. Но по отношение на върховенството на закона все още предстои много работа и би било полезно за всички държави членки на Европейския съюз върховенството на закона да се утвърди пълноценно в Косово. Не на последно място и заради привличането на преки чуждестранни инвестиции – които могат да подпомогнат обществено-економическото развитие на страната. И накрая, в отговор на казаното от господин Кунтис, зная, че има различни становища за независимостта на Косово. Не всички държави са я признали, но пак повтарям, всички държави членки без изключение се съгласиха да има специален представител, да се работи по начина, по който сме работили до сега. Надявам се, че и занапред това ще продължи с подкрепата на всички държави членки. Не мога да гадая какво ще бъде бъдещето. Други, подчертавам, други твърдят, че независимостта на Косово е необратима. Смятам, че подобна декларация е много важна и е възможно да последва нова резолюция на съвета за сигурност на ООН, въпреки че в момента това по никакъв начин не се налага. Това би бил а, един още по-добър изход, но за сега такъв не се очертава. Благодаря. Е, Благодаря, доктор Фейт. Янако. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на специалния пратеник за неговото изказване. Мисля, че много от това, което каза той е нещо, което следва да се разглежда в положителна насока, но искам все пак да поставя акцента върху две точки. Каква част от населението е напуснало страната първо и второ, коя общност всъщност участва основно в процеса на миграцията и е, още нещо, що се отнася до насърчаването в участието в общинските е, избори. Аз чух, че Белград действа по-скоро в обратна насока. Това слух ли е или е факт? Е, Белград опитва ли се да подпомага участието на сърбите в е, местните избори или е, прави обратното? Вие казахте, че сръбските полицейски служители са се върнали обратно. Изглежда и все пак тук има някакво развитие. Благодаря, госпожа Янако. Сега господин Кала. Благодаря, господин председател. pozitivni rezultati, ki smo jih slišali. Tisti, Имаше е, доста сложни условия, но все пак е, нещата се развиват в добра посока. Ние е, сме свидетели на живота в държавата Югославия. Западните Балкани беш, бяха част от Югославия и е, разпадането на Югославия започна преди 20 години. Със сигурност е, това е свързано с е, времето на Милошевич и се надяваме, че стабилизирането на Западните Балкани именно в Косово е, ще намери своята изходна точка там, където започна разпада. И сега въпросът ми. Има ли нещо ново, що се отнася до визите, до процедурите свързани с предоставяне на визи? Има ли решение е, за е, отмяна на задължението за визи за Македония и е, Черна гора, това са съседните страни на Косово. Това би затруднило ситуацията, ако не бъде отменено задължението за визи за всички жители на региона. Това би довело до възникване на нови разделителни линии и до възникване на още по-комплексна ситуация. Също така издаването на паспорти ще се затрудни и по този начин свободното движение на хора. Както казах, Босна и Херцеговина – ще бъде засегната от това, но и Косово. Как виждате тук бъдещите перспективи за Косово, именно по отношение на визовата политика? Държавите членки и Европейския съюз как те биха могли да допринесат за отмяна на визите изцяло? Има съответна подкрепа за правителството в Прищина, що се отнася до визите и до издаването на паспорти. Благодаря, господин Талър. Давам думата на следващия колега. Благодаря на господин Фейт за това, че се явява пред нас и очертава картината на актуалното положение в Косово. И ни запознава с участието на Европейския съюз в процесите в тази страна. Изцяло си давам сметка за трудностите, на които се натъквате при преодоляване на тези огромни проблеми. Но трябва да кажа, че не съм доволен от описанието, което давате. Повечето от елементи на вашето изказване бяха свързани с изборите. И само повърхностно засегнахте някои въпроси, които поражат голяма тревога във връзка с Косово. Аз познавам страната, бил съм там, така че съм се позадълбочил в проблематиката, работейки за Европейския съюз. Най-големият проблем в Косово, извън етническото напрежение и всички проистичащи последици, е а, ширещата се корупция, организираната а, престъпност, а, изпирането на пари и трафика на хора и на наркотици. Това превръща Косово в огромна заплаха за Европейския съюз. Освен, че всичко това е опасно за самите косовски граждани. Значи, Връзката, между организираната престъпност и е, корумпираните политици е една от най-силно изразените в Косово. И тези е, проблеми са, може би, по-големи от най-големите проблеми, съществуващи е, другаде в Европа. Ако сравним косовската и италианската мафии, мисля, че в момента косоварите са много по-мощни и много по-добре организирани. А пък Сицилия е два и половина пъти по-голяма от Косово. Питам се, какви са параметрите, по които определяте успеха или неуспеха на присъствието си в една страна? В Косово бих казал, че да се говори само за изборите, само за това, което е непосредствено видимо на повърхността, като параметър на стабилност може да бъде изключително заблуждаващо. Вие казвате, че не носите отговорност за всичко. Вие сте само представител на Европейския съюз, а не ръководител на мисията ESLEX. Но като представител на Европейския съюз, вие имате а, възможност да влияете върху определенето на приоритетите. И за това ми е интересно да знае кои са тези параметри, според които определяте реалния напредък. Какви са тези параметри? Борбата с организираната престъпност, успех в борбата с трафика на а, наркотици, а, успех в а, а, борбата с а, изпирането на пари. А, изпирането на пари е огромен проблем в Косово. Те са голям център, защото страната не е все още изцяло призната универсално призната. А, и тя не е изцяло надежден партньор, що се отнася до полицейското сътрудничество. Това е една от основните причини за съществуването на визи. Ние не искаме това да го говорим, но може би това е най-важната причина за съществуващото положение. Всички правоохранителни органи е, отказват да сътрудничат за издаването на визи на косовари, защото движението на косовари създава заплахи за Европа, заплахи за региона. Е, това го знаят добре държави като Италия, Гърция и други. Ще съкратя. Значи Еслекс струва 260 милиона евро годишно, все пак. По какви параметри определяте успеха или неуспеха? Бихте ли ни дали някакви данни във връзка с тези фактори? Според мен те са реалните параметри на успеха. Благодаря ви. Eh, eh, Благодаря. Уважаеми господин Алаки, сега има думата господин Коцакос. Благодаря. на специалния пратеник на Европейския съюз за актуалната информация за тази толкова трудна мисия, която той провежда в Косово. Искам да задам един въпрос, който се отнася по-скоро до гражданската сфера и нейното влияние върху е, мисията на Европейския съюз и е, до политическото развитие изобщо. Е, известно е, че Белград поиска становище от Международния наказателен съд в Хага дали едностранното обявяване на независимост на Косово е законно или не. В момента е, още няма становище от Хага и аз искам да попитам господин Файт, дали той може да даде някакви данни, кога горе-долу ще се получи това становище на Международния съд. Повтарям, може би не сте ме чул. Можете ли да дадете приблизителен отговор кога ще бъде представено становище от Международния съд в Хага и доколко това становище ще окаже влияние върху политическата ситуация в Косово? В частност, дали това становище ще бъде представено преди решителните местни избори през ноември или не, защото до голяма степен то ще повлияе върху тях. Ако, например, становището посочва, че обявяването на независимост е законно, това може да доведе до определена реакция. Но ако в становището се посочва, че а, декларацията за независимост, обявяването на независимост е незаконно, това ще има а, други последици, може да окаже влияние върху изборите и върху а, мисията на Европейския съюз в Косово. Ще ви бъда много благодарен, ако а, дадете отговор на този въпрос, защото той съдържа важни аспекти. Благодаря. Благодаря. на господин Комоцакос. Давам думата на госпожа Галмаш, след господин Ритнер и след това пак на господин Файт. Благодаря, господин председател. Много ми е приятно да видя специалния ни представител на днешната среща. Имам следния въпрос. За да се води борба срещу организираната престъпност и корупцията, е необходима економическа стабилност, економическа устойчивост в Косово. И при разпределението на задачите по времето на а, УНМИК, а, тук а, не се постигна успех от Европейския съюз. Например, решен ли е въпроса с новата електроцентрала? Жените са не само жертви на трафик, но от гледна точка на мира и демокрацията се работи целенасочено с косовските жени. И то много успешно. Искам конкретно да ви попитам за посланниците – беше определен е, една група посланици, сред които нямаше нито една жена. Промени ли се положението междувременно? Как функционират съдилищата? Изобщо работи ли съдът? И накрая ЕСЛЕК се нуждае от човешки ресурси и особено прокурори. Защо държавите членки не ги осигуряват? Финансов ли е въпроса или има други причини? Благодаря. Prima di passare... Преди да дам думата на господин Файт, искам съвсем накратко да реагирам на изказването на госпожа Гомеш. Нашата колега Нейц внесе предложение за изменение в бюджета. Става дума за средствата, предвидени за подпомагане на представителството на жените и на специалния пратеник, специалните пратеници на Европейския съюз в е, е, райони на криза, така че вие е, просто е, ме изпреварихте с вашето изказване. Давам думата на господин Файт сега. Започвам с въпроса на госпожа Янако. След проявите на насилие в края на 90-те години, 98-99, много сърби. Трябва да добавим и годините 2000-2001. Голям брой сърби наистина напуснаха Косово. Е, този въпрос е сред основните ми приоритети. Да помогна за окоръжаване на сърбите и на представителите на други общности да се върнат в Косово. Мислил съм за различни е, стъпки и действия, които биха направили възможно за сърбите да възобновят безопасното си съществуване, безопасния си живот в Косово има Министерство за връщанията, но средствата му са ограничени. И за това трябва да се мисли за разширяване на тези фондове чрез различни други източници. Не съм имал привилегията да поддържам контакти с Белград по въпроса, но съм насреща мога да направя всичко по силите ми за ускоряване на процеса на връщане. Има изследвания, но съвсем малко са хората, които се връщат. Значи, е, трябва да бъде не само възможно, но и желателно да се увеличи броя на възвръщенците. По отношение е, облегчаването на е, визовия режим, искам е, да помоля е, изказали се е, евродепутата е, е, да е, изчака малко, защото е, не искам е, да изпреварам господин Олирен, който утре трябва да говори за облегчаването на визовия режим. Значи страната трябва да има институционна е, способност, капацитет е, да се справи с безвизов режим. Това означава да има достатъчен граничен контрол. И освен това трябва да бъдат издадени биометрични паспорти на е, гражданите на една държава, за да може режима да е безвизов. При Косово това не е постигнато. Е, косоварите нямат биометрични, паспорти с биометрични данни. Европейският съюз, в частност чрез ЕСЛЕКС, в момента създава а, инструменти и договорености, за да създаде възможност а, за сътрудничество на техническо равнище по митническите и полицейските а, въпроси, а, за да може с Сърбия, например, да се облегчи визовия режим. Хавиер Солана, между другото, също заяви, че Косово е, ще продължи да осъществява този процес и се надяваме, че с течение на времето ще дойде моментът, както вие самия казахте, е, да превърнем региона в безвизов такъв. I noted with great uh, interest. Uh... Отбелязвам е, си uh, с много голям интерес uh, сериозните проблеми, които постави господин Лачи, мисля, че моето описание не противоречи на казаното от вас, защото ние всички знаем за тези сериозни проблеми. Именно това е причината, поради която Европейският съюз се съгласил в Косово да изпрати най-голямата си гражданска мисия по линия на ЕПСО. Сега, какво ще е крайното състояние на нещата и какви са параметрите, по които мерим успеха. Както знаете, във всяка мисия тези неща подлежат на промяна. В Косово обаче трябва да осигурим качествен скок във върховенството на закона, чрез което да се гарантира доближаване един ден на Косово до европейските институции – Значи имаме някакви лостове, с които а, можем да въздействаме върху косовските компетентни органи, а, за да осигурим пълноценното им сътрудничество с мисията СЛЕКС. Защото, както вие вероятно знаете от досегашния си опит, Косовското общество и народът в Косово проявяват много сериозен интерес към участие в европейския проект. И това а, оказва значителен натиск върху лидерите, а, които някакси са длъжни да демонстрират напредък. Вярно е, аз говорих за създаване на институциите, но следващият етап ще бъде до голяма степен посветен на осигуряване функционирането на тези институции съгласно европейските стандарти. Е, проектите са свързани с политическата отговорност, управлението и тези действия ще доведат до излагане на показ на най-сериозните случаи на организирана престъпност и корупция. Сега не мога да ви дам цифри е, за това какво ще стане в бъдеще в тази насока. До голяма степен е, ЕСЛЕКС е структурата, която взема решение за бъдещи разследвания, но има много високи очаквания, в частност сред обществеността в Косово. ЕСЛЕКС да а, постигне успех в разглеждането на знакови дела от правосъдието, от правосъдните органи, което ще има пък голямо значение за борбата с организираната престъпност и корупцията. Мисля, че трябва също да помним, че комисията проявява голям интерес към тази материя. Да вземем за пример обществените поръчки, организирането на търгове. Както знаете, това е сфера, където има много голям потенциал за злоупотреби и тук е необходимо усъвършенстване. Работим. Преминавам към въпросите, зададени от господин Кумот Сакос. This, за Международния съд сега аз не мога да предугаждам какво ще бъде е, е, решението на съда. Можем да се догаждаме, но без особен успех. Можем да бъдем уверени само, че на съда ще е необходимо повече време. Той ще направи констатациите си след 15 ноември. Знаем, че всички заседания са насрочени за декември, след което съдиите ще започнат да провеждат съвещанията си. Като очакванията са е, съвещателното становище на съда да бъде изготвено някъде към средата на следващата година. Всъщност не става дума за присъда. Както вие казахте, става дума за съвещателно становище. То има различен правен ефект. То е съвещателен акт консултативен акт. То не е задължително по характера си за онези, които са признали Косово и за онези, които не са признали Косово, ще има различен ефект това решение. Те сами ще преценят какъв ефект да му придадат на това становище. Стигам до въпросите на госпожа Гомеш. Благодаря много за милите ви думи, госпожо мисля, че мога да кажа, че економическото положение в Косово все още е нестабилно. Економическата криза се отрази и това отражение сега се задълбочава. Като има и някои е, вторични последици. Защото економиката на Косово, на Косово е малка, недобре развита и поради това не е изцяло интегрирана в световната економика. Вярно е, че е, отрицателните последици се отразяват по тази причина по-късно, но сега вече се чувстват. Това има трагично отражение върху заетостта. Далеч няма стимули за е, чужестранни преки инвестиции. Е, много се притеснявам за процесите на приватизация. Енергийният сектор е един от е, малкото експортни източници с потенциал. Е, Косово има лигнитни запаси и може да произвежда електричество за износ в региона. Приватизацията обаче бе засегната от един-двама потенциални кандидати за сделки, които се изтеглиха от Косово. И за това какво ще се прави по-нататък е, ще бъде преценено в идните месеци. Надявам се, че ще може да се вземе решение и такива сделки приватизационни ще бъдат сключени сравнително бързо. Ако това не стане, електричество ще трябва да бъде внасено в Косово с всички преки последици, които подобно действие ще има върху бюджета на страната. Съгласен съм с вашите думи за важното значение и място на жените. Е, министърът на външните работи на Косово, е, с удоволствие ви е, докладам, е жена, която упражнява функциите си извънредно професионално. Заместник министъра на външните работи е жена. За сега обаче не сме стигнали до положение – в съда да са започнали работа косовски албански и косовски сръбски съди и прокурори, но провеждаме консултации. Имаме контакти на север обаче и поддържаме контакти връзка с Белград с цел да осигурим бързото им встъпване на такива длъжности. Искам да споделя нещо, за което може би ще ни е необходимо съдействието на комисията. И а, то е свързано с направения коментар за тежестта на организираната престъпност и корупцията. А, необходимо е държавата да осигури а, повече прокурори, които да се занимават с тежките дела, които със сигурност ще изникнат. Затова е възможно шефът на мисията да отправи призиви и в бъдеще към държавите членки за подпомагане на процесите в Косово с такива възлови експерти, за да може да постигне успех мисията ЕСЛЕКС в крайна сметка. Благодаря, господин Файт. Вашето изказване отново беше кратко и е, съдържателно и сега е, стигаме вече до последния кръг от е, дискусията с пет следващи изказващи се. Благодаря, господин председателю. Мисля, че е, всички тук в парламента трябва да ви пожелаем успех и да ви поздравим за постигнатото. Ние се интересуваме не само за европейската перспектива на Косово, но и е, възможностите за по-нататъчна демократизация. Ние имаме натрупан експертен опит е, в наблюдението на е, избори и можем да бъдем полезни. Вашия мандат включва подкрепа за отстояването на основните права и свободи. Кои според вашата преценка са най-тежките предизвикателства по отношение на зачитането на правата и свободите? Второ, вие говорихте за необходимостта от по-нататъчна подкрепа за международното присъствие. Има ли някакви полуки, които можем да извлечем от досегашния опит, някакви тенденции, които вече са очертали? Знаем, че когато има присъствие на международни сили по време на конфликт или след него, се натрупва опит, който може да бъде обобщен и полезен за бъдещето. Има митническо сътрудничество. С Сърбия се работи и за връщане на бежанците, но може ли да разкажете не само за Сърбия и за останалите съседни страни как се сравняват двустранните отношения към днешна дата с състоянието им примерно преди една година. Благодаря. Благодаря, господин Хауит. Господин Ван Бален. Благодаря, господин. Благодаря, господин председателю. Искам да задам следния въпрос на господин Фейнт. В отчета си той е записал, че политиката на Сърбия е да гарантира контрол на Белград върху а, държавната служба в анклавите. Тогава е много трудно да се установи местен контрол. В момента възможно ли е да се прекрати контрол от страна на сръбската държава и какво се прави в това отношение? Е, Благодаря на господин Ван Бален. И сега господин Кирилов. Благодаря, господин председателю. Искам да съкратя изказването си, е, казвайки в началото, че всъщност изцяло споделям казаното от колегата господин Лачис. Изцяло споделям неговите опасения и тревоги. Радвам се, че господин Фейт има отношение към тези аспекти на положението в Косово. Това, което допълнително ме притеснява, е степента, до която ситуацията с организираната престъпност и корупцията, може да бъде повлияна от политиците политиците на високо ниво особено. Защото господин Фейт знае много добре, че корупцията разяжда дори най-високите нива на властта в Косово. Това е голяма трудност. Мисля, че ако не обръщаме достатъчно внимание на този факт, ще се озовем в много сериозно положение. Е, така забавно ми беше да чуя, че използвате думата наставничество. След като толкова много държави говорят за независимо Косово. Аз не съм сигурен, че в бъдеще наставничеството ще помага. Вие говорите за прокурори. Как ще работят на място тези прокурори? Защото всички знаем, че а, сме върху хлъзгав лед, така хлъзгава повърхност от юридическа гледна точка. Нека си представим, че борбата с престъпността и корупцията стане ефективна. Тя ще засегне много кръгове. Има организация за самоопределене на Косово И съм съвсем сигурен, че това не е продукт на гражданското общество в Косово. Тия неща могат да стигнат и по-далеч. И евентуално да стигнем до етап, надявам се да не го достигнем и ви желая успех, но все пак можем да стигнем до етап, в който а, тази борба става по-ефективна и това ще промени общите нагласи Нека го наречем общество. Нека обаче да имаме предвид е, и че някои хора в Косово искаха независимост е, по други причини. Нека си представим, че е общество. Ще кажат хората, е, Еслекс постигна успех, но ние имаме други цели. Това самоопределене вече като че ли дава плодове. Мисля, че ако не обърнем внимание на тази тенденция, ще загазим сериозно. Разбирам, че митническите операции, които извършвате, са много важни, обаче ние много добре знаем как върви незаконния трафик. Е, незаконен трафик има навсякъде. И с планините навсякъде, а не само при два изхода, които вие контролирате. Е, не искам да ви обезкуражавам. Доста колеги ви окоръжиха. Ние тук сме доста далеч от мястото на събитията и трябва да имаме много реалистична преценка на това, което става там. Да. Мисля, че трябва да бъдем реалисти и наистина ви желая успех. Благодаря, господин Кирилов. Господин Качин. Благодаря, господин председател. Аз не съм особено доволен от а, е, вашите отговори, които се отнасят до визовите процедури. Европейския съюз допусна много грешки е, на Западните Балкани Българите в Македония предпочитат да са българи, унгарското младсинство в Сърбия предпочита да си остане унгарско и сега нещата стоят така, че сърбите, които живеят в Косово, се самоопределят по-скоро като сърби. Те Всъщност сега вие правите разделение между истински сърби и косовски сърби. Това е дискриминация, която ще доведе до етническо прочистване и което ще доведе до там, че сърбите ще напуснат Косово и ще се преселят в Сърбия. И Организираната престъпност ще продължи да се разраства в Косово. Споменахте за биометрични паспорти. Аз обаче нямам биометричен паспорт и мисля, че много от нас нямат такива паспорти. Това не е решение на проблема и не може да бъде такова. Проблемът е, че ние нямаме правилна политика, която да доведе до там, че у хората да се породи чувството, че са желани, че са равноправни. Как вие ще действате по-нататък? Какво ще предложите на комисията? Как може да се промени тази политика по отношение на облегчението на визовите процедури предвид опита, с който разполагате? Благодаря, господин Качин. С това приключваме дебата. Благодаря, господин председател. Моят първият въпрос е в посока на казаното от господин Качин. Визовите облегчения за косовските сърби – дали всъщност не подкопават визовата политика на Европейския съюз за целия регион. Ние искаме да консолидираме мултиетническите общества в този регион и аз чух от изказването на специалния пратеник не чух основното понятие международна легитимност. И ако сега международната легитимност трябва да действа като принцип за външните отношения на Европейския съюз, това може би би облегчило присъствието ни там. Благодаря на госпожа Мунис и господин Фейт накрая. Maybe I, for this last one, should може би е, в този последен кръг трябва да отговоря в обратен ред. И а, е, първо искам да а, е, уверя госпожа Музиц, че Европейският съюз работи винаги в строго съответствие с разпоредбите на международното право. Е, понякога има различни тълкования за, тъв... за а, понятието международно право, но потвърждавам, че цялата ни дейност всички наши действия в рамките на ЕПСО и а, ОВПС, включително дейността на мисията за върховенството на закона, според нас напълно съответстват на изискванията на международното право. Отново ви моля да проявите разбиране. Голяма част от е, поставените тук въпроси трябва да изчакат е, отговор от е, комисаря Оли Рен, защото той най-добре може да обоснове взетите решения и предложенията на комисията. А що се отнася до косовските сърби, които, както беше посочено, не отговарят на изискванията за безвизов режим, аз мисля, че този въпрос може да се погледне от различен ъгъл. Ако решението за облегчаване на визовия режим обхващаше и косовските сърби, то тогава не биха ли се ориентирали още повече те към Белград и не биха ли загубили интерес изобщо от интегриране в Косово с косовската албанска общност? Мисля, че за всички граждани, всички жители на страната, по-добре би било да се работи за изграждане на многоетническо общество, вместо да се е, прокарват разграничителни линии между различните общности. Това е мое лично становище и за това нямам нищо против е, решенията, да не се включват за сега всички граждани в един облегчен визов режим. Мисля, че едно подобно решение би довело до по-положителни резултати. Добре, разбирам това, което каза господин Кирилов за участието на политиците и опасността, ако Еслекс успее да а, се стигне до много високи етажи, което да има обратен а, ефект, но пак трябва да кажа, че поради европейската перспектива в момента много са политиците и гражданите на Косово, които проявяват засилен интерес към предимствата от по-нататъчно сближаване с европейските институции. Една от посоките е облегчаването на визовия режим. По различни причини това не може да се постигне изцяло, главно поради технически причини комисаря Рен ще обясни много по-подробно тези критерии от техническа гледна точка, на които Косово за сега не отговаря. И трябва да се изяснят следващите стъпки по отношение на Балканите. Мисля, че комисарят Оли Рен ще се спре на този въпрос по-задълбочено. Сближаването с Европейския съюз е основна движеща сила за основен мотив за политиците в Косово. И е, за сътрудничеството им за борбата с корупцията. Може да кажете, че съм прекомерен оптимист – но аз имам опит а, а, след конфликтни ситуации. Ако човек в такъв случай не е оптимист, изпада в много тежка ситуация, защото живота става просто непоносим. Затова, господин Кирилов, се надяваме, че ще постигнем по нататъшен напредък Еслекс започна работа преди броени месеци в тази посока. За това те първа предстои да направим оценка на перспективите. А на господин Ван Дален искам да кажа, че положително има недоразумение. В никакъв случай не съм писал, че настоявам за а, участие на сърбите в местната администрация в Косово тук става дума за нещо друго. За разширена автономия, която означава главно две неща. Първо, сръбската общност да приеме, да взаимодейства с централните институции в Косово. И срещу това, на второ място, ще има привилегировани връзки, договорено е това с Прищина, включително и осигуряване на ресурси, които да подпомогнат сръбските общности в образованието, здравеопазването и други услуги, непосредствено подпомагани от Белград. Това трябва да се прави при пълна прозрачност. Ето защо или чрез Централната банка на Косово, или чрез друг механизъм който осигурява прозрачност, тези средства трябва да бъдат предоставени. Не става дума изобщо за това Белград да поддържа контрол на местно равнище. Ето защо на косовската сръбска общност се предлага разширена автономия. И само мога да се надявам общността да осъзнае предимствата на това предложение и да го приеме. Накрая искам да благодаря на господин Хауърд за проявение интерес към изборите, изпращането на наблюдатели и възможностите на парламента да помогне. През последните години Европейският съюз се приема радушно на местно равнище и същевременно до някъде се проявява неприязан към почертано външния чуждестранен елемент на присъствието на местно ниво. В, по времето на администрацията на ООН бяха извършени редица действия през един дълъг 9 годишен период на правна несигурност. Ето защо самите косовски граждани не можеха да вземат най-съдбоносните решения. Придържам се към тази терминология, която настоява на местното начало. Косовските граждани трябва да поемат и възможността, и отговорността за действията на местно равнище. В противен случай само ще спъваме по-нататъчния напредък на Косово към Европейския съюз. Мисля, че ще можем да постигнем по-успешно и по-бързо целите на своята мисия, ако не иземваме действията и правомощията на органите на местно равнище. Това е моето е, дълбоко убеждение. Благодаря. Благодаря на господин Фейт от името на всички членове на парламента. Благодаря и на всички, които направиха изказвания. Благодаря на всички, както казах, които участваха в дебата с кратки изказвания и различни аспекти на анализ. Благодаря, че бяха засегнати общи аспекти. Първо чух от госпожа Пак, но и от господин Свобода и от други изказващи се, а и от самия господин Фейт. Нещо, което искам да формулирам като обобщение, като извод от настоящия дебат – а именно, че всички ние желаем да бъде изпратена адхок делегация, която по очевидни причини сега не може да протече под формата на редовна мисия за наблюдение на изборите и е, също така следва да се установят условията заедно с е, доктор Фейт, който може да ни помогне е, това да бъде делегация, в която да участват членове на комисията и може би е, членове е, на делегация за Косово и граничните му райони за да може да се гарантира успешно произвеждане на изборите. Аз с ваше съдействие ще съставя писмо до председателя на парламента и ще внеса това предложение на следващото заседание на председателите на комисиите. И това, за да можем да организираме това пътуване и да установим детайлите по него. Преди да приключа, искам още веднъж да благодаря на господин Фейт, който съвсем спонтанно се е, съгласи да участва в е, тази среща, но с е, своя много богат опит и специализирани познания, той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 Allora, eh, fatto pre- Аз изтеглих напред доклада на господин Фейт и изтеглих някои точки назад, а именно протокол от 16 юли 2009 и 21 юли 2009 година. Ако нямате коментари, аз мога да приема, че протоколите са одобрени и сега а, още нещо от дневния ред. Не съм го забравил, а малко назад го изтеглих съвсем а, съзнателно. Колегата Луначек преди началото на заседанието а, направи възражение срещу внезапното изменение на дневния ред и аз искам сега да й дам думата, за да представи своето предложение. Благодаря, господин председател. Това, което имах предвид е, че първоначално, когато получихме проекта на дневния ред, имахме е, само дебат е, за Афганистан и е, с докладчика там. Аз очаквах този дебат. Много се радвах, че той ще бъде включен в дневния ред и след това бях много разочарована, че той отпадна, защото разбраха, че господин докладчикът е или в Афганистан, или на път за там и за това не можем да се срещнем с него. Не, че протестирам срещу дневния ред. Много добре, че говорихме с господин Фейт за Косово, но искам да помоля другите групи, вас, господин председателю и секретарията, да се погрижат да видят има ли шанс тук да дойде в комисията АФЕТ комисарят Фереро Валнер. Може би утре след обед преди гласуването, за да се обсъди въпроса за положението в Афганистан. На този етап мисля, че много сме а, чели а, за финансовата подкрепа, оказана от Европейския съюз а, за тези избори. И мисля, че за мнозина от нас ще бъде полезно да се срещнат с госпожа Фереро Валднер или с някого от нейния кабинет, да поговорим час, примерно. Ако другите групи ме подкрепят, много ще се радвам, ако подобно нещо може да се организира. Преди да дам думата на господин Салафранка, искам, госпожо Луначек, едно да заявя ясно. За дневния ред. Е, имахме е, е, в дневния ред е, разискване с господин Секуи, а не с господин Хавиан. Е, щяхме да говорим за избори, които а, приключиха неодавна. Господин Секой е специален представител на Европейския съюз в Афганистан и Пакистан. Това, което искахме да направим, беше да се запознаем с положението като цяло в района след изборите. Причината, поради която господин Секой не е тук, е че той има среща с е, шведския министр на външните работи, господин Билт, който беше тук юли месец. И по целесъобразност той е, трябваше да отиде на този си ангажимент. Разбира се, нищо не ни пречи да се опитаме в е, предстоящите няколко дни да намерим заместник, заместващо лице, което е, да дойде, за да обсъдим въпроса. Но ще видим на къде ще тръгне дебата и тогава е, ще правим изводи. Господин Салафранк. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая политическото значение на изборния процес в Афганистан. Знаете, там а, е, скоро се състояха избори за президент и е, специалния представител е, за Пакистан и Афганистан е поканен тук. Според мен това е добра стъпка. нашият е, бивш колега Марион е, беше ръководител на мисията и е, би трябвало той да присъства тук и да представи своето становище за изборния процес, но Колегата знае, че за съжаление преброяването на гласовете не е приключило и не знаем дали ще има втори тур на изборите или не. И аз искам да се спра на това, защото госпожа Луначек каза, че специалният пратеник тук не е могъл да се яви да се изкаже но по повод посещението на директора на дирекция външни отношения на комисията бихме могли а, е, да се запознаем с а, е, информацията за изборите, но аз предоставям на председателството да реши дали това а, да стане в рамките на а, изказването на доклада на генералния директор или а, по друг начин, но това едва след като научим резултата от преброяването на гласовете. Благодаря господин председател, Искам да се изкажа в подкрепа на позицията, току-що заета от господин Салафранка. Мисля, че ако е възможно да разширим дебата с господин Ландабуро утре и ако включим въпросите свързани с Афганистан, това би било прекрасно. не трябва да губим време. Е, много добро е, би било, е, ако госпожа Фереро Валднер може да се освободи от тук и от сега до утре. Мисля, че идеята е много добра. Алора. Има ли други изказвания? Да, госпожа Гамаш. Присъединявам се към предложението, направено от е, господин Салафранга и колегата. E е, Аз с е, голям интерес и слушах вашите изказвания. По-голямата част от тях приемам, но по организационни причини и господин Ван Дебро оговори вече среща срещ с нас във връзка с сигурността на енергийните доставки. Мисля, че тази тема също трябва да бъде разгледана достатъчно подробно за да а, можем да стигнем до приемливи решения. За това заседанието а, утре сутринта беше предвидено за тази цел, но аз а, искам а, сега по последния начин да продължа вашата мисъл. А, предлагам за Афганистан а, да говорим или с господин Ландабуро, когато той е на разположение или с заместник генералния директор или с друг служител утре след обяд, след гласуванията. Мисля, че това ще причини по-малко неудобства, защото ние ще можем а, да а, проведем дебата по енергийната сигурност. Но това, което предложи госпожа Луначек и други е, депутати е, че ние трябва да се спрем на развитието в е, Афганистан в рамките на нашето заседание. Не знам дали правилно съм разбрал вашите изказвания но взех предвид и това, което ми каза секретарията госпожа Луначък. Благодаря. Утре сутринта ще говорим за енергийната сигурност и не е добре да смесваме темите. Има само два часа. имаме среща с господин Ландабуро и после идва темата за Молдова. помолих да се потърси възможност за след обед дали е възможно комисаря Фереро Валнер да дойде. Знам колко е трудно. Просто ви моля да се постараете. Но и с генералния директор също добре би било да се говори по тази тема. Да. Ще... Чудесно, ние приемаме предложението и приемаме е, както казах, това предложение във връзка с дневния ред за утре. И сега стигаме до точката от дневния ред, свързана с е, бюджета за 2010 година, раздрал трети комисия. Веднага искам да дам а, е, думата на автора на становището, госпожа а, Елте Брук и след това други изказващи се. Докладчика по становище. Господин председател, уважаеми колеги, не искам да правя бележки във връзка с това, че по-малко колеги присъстват на дебата по бюджета, отколкото на дебата по политическите въпроси, но без съответни финансови средства е трудно да се прави политика. Това като кратко встъпление. Една първа забележка от общ характер във връзка с бюджета за 2010 година Европейския съюз като световен партньор настоява за 2010 година тази категория да че тази категория е недостатъчно финансирана, е, но има и причина за доволство е, и поради това, че е, разходите за ЕПА се подобриха, но тук трябва да се направи още много, за да се усили регионалното сътрудничество в Южна Европа що се отнася до транспорта, енергетиката, образованието, външната търговия и устойчивото економическо развитие. Тук мога да посоча, че както преди, така и сега ние подкрепяме по-диференцирана политика на съседство. Имаме два основни стълпа. Е, източното партньорство, е, което беше започнато е, скоро и след това Средиземноморския регион. Тук също се опасявам, че предвидените средства няма да достигнат. Освен това, ние молим за разработка на ясна стратегия за Палестина е, където финансовата подкрепа на Европейския съюз трябва да бъде обвързана с една по-голяма роля, по-голямо значение на Европейския съюз в е, мирния процес. Подчертаваме също, че предложеното съкръщаване на финансовите помощи е нереалистично и е, не е подходящо предвид политическото значение на Близкия изток за нас. Ние прикамваме комисията да разработи предложения за разходите, които ще възникнат от поетите задължения през март тази година на конференцията на донорите в Шарма Шейх. Комисията и съвета на тях трябва да им бъде напомнено, че Европейският инструмент за демокрация и човешки права за нас е политически приоритет и ние отново съжаляваме, че тук са направени е, предложения за съкръщения на средствата и за това още веднъж искаме да посочим на съвета и на комисията, че Обединените нации следят преговорите за а, решение за Кипър. А, тези преговори а, не бележат добър напредък, но мисля, че е важно а, финансовата подкрепа за кипърските Турция да бъде продължена. И а, накрая едно лично становище. Надявам се, че договорът от Лисабон ще бъде ратифициран и ще влезе в сила. И когато той бъде ратифициран и влезе в сила, това ще има съществени последици за общата а, външна политика и политика на сигурност. Автоматично ще има допълнителни разходи, които обаче все още не са планирани. И накрая искам да посоча още веднъж, че днешният подход във връзка с пълномощията за поемане на задължения в тази хронично недостатъчно финансирана рубрика 4 ще трябва да ще трябва да наложи необходимостта от институционални реформи, така че, както казах, когато влезе в сила Лисабонския договор, той ще има доста последици, най-вече по отношение на оценката на финансовата прогноза. И накрая за ентипът апел към комисията – да не се използват средствата за краткосрочна помощ, е, за дългосрочни дейности. Аз тук съм много а, е, разочарована от а, е, много а, ниския марш, който се ви предвижда в а, тази рубрика. И а, за съжаление, това е само пожелателно мислене. Всяка година има непредвидени събития и е, всяка година трябва да се прави финансова акробатика, за да могат е, да бъдат събрани необходимите средства. Ние се опасяваме, че и за 2010 година ще бъде същото. Уважаеми колеги, господин председател, повечето предложения за изменения, които е, правя, се отнасят до първоначално заложените средства в първия бюджет и съкръщенията, които предприе съвета, съм ги заличила. След това имам едно компромисно предложение за изменение. Е, във връзка с ред 1604 трябва да се направи нова формулировка. Това предложение за компромис аз го приемам, а именно Европейската мрежа за, от образователни институции е, и е, също така войни, природни бедствия и така нататък. Благодаря ви. Благодаря на автора на становището, госпожа Нейтс е, много е, прецизно сте формулирала вашият е, доклад, господин Кала. Господин председател, благодаря, благодаря много и на докладчика. Моята парламентарна група подкрепя генералната линия, предложена от докладчика по становище и аз съм един от тези, които от по-дълго време следи процеса. Две точки винаги изтъкваме, а следя този процес от 11 години, недостатъчното финансиране на категория 4, тук няма промяна и всяка година се подчертава критично другата точка, която искам да спомена, а именно смешно ниското финансиране на нашите дейности в Палестина. Всяка година съм свидетел на това как удвояваме изразходването на средствата при изпълнение на бюджета и за това аз желая тук а, да а, бъдат заложени по-реалистични цифри. Ние непрекъснато повтаряме това а, и се чувстваме потвърдени в нашите забележки, но очевидно а, никой не се съобразява с тях. Искам в а, връзка с резолюцията да направя една бележка. Ние подкр... не подкрепяме предложение за изменение 4, е, което се подкрепя от докладчика. Ние е, също е, виждаме джендерменс като важна политическа задача, но като ключов елемент на ЕУ на външните действия на Европейския съюз. Според мен това е вече малко прекалено, така че не подкрепям предложение за изменение 4. Аз по отношение на предложението за изменение на господин Ван Орден, което малко по-ясно представя средствата за кипърските турци. С това предложение съм съгласен. Колегата Казолидис ми подсказва, че това е още във фазата на планиране, а те първа ще се изплаща средствата. Аз отбелязвам това, въпреки е, това обаче е, желая малко по бързо да протече този процес, защото това е необходимо. Това по резолюцията, по измененията на бюджета. Тук подкрепяме с основно линията на докладчика, с политическите акценти в политиката на съседство и в Близкия изток. Естествено, ние имаме и други важни задачи в света, но това са двата основни акцента, които искам да подчертая ние сме и за това комисията да бъде подкрепена с цифрите във връзка с предварителния проектобюджет. Всяка година се, органи... се протича тази процедура с парламента. За разлика от докладчика, обаче ние смятаме, е, че е, за задача и Special Representative е, трябва да се избере най-добре квалифицираното лице. Тук пак, ако искаме да постигнем равнопоставеност на половете, да, ние сме за това, но все пак поставяме акцента за най-квалифицираното лице, независимо от пола. Senior Expert Service това трябва също да се вземе предвид. Е, през последните години е, винаги сме подкрепили е, Senior Expert Service. Те са проектни партньори на комисията. Мисля, че това е нещо, където наистина се изисква опит в работата, опит в Европейския съюз. Това на първо време от мен във връзка с представеното становище. Благодаря. Благодаря. Сега господин Салафранка има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика госпожа Нейс за извършената от нея работа наистина тази работа беше извършена при тежки е, условия. Е, бюджетът беше изготвен е, наистина при малко по-тежки условия, нов мандат на парламента и така нататък. И, господин Гала представи много добре е, позицията на нашата парламентарна група. Е, наистина винаги има различни приоритети, а средствата винаги са ограничени. И в този смисъл аз е, приветствам, ако е, докладчика е, избере е, определен географски регион, но има и една точка, на която искам да се спра по-подробно, господин Галер разпомена, а именно възможността тези senior experts да бъдат преброени. Мисля, че комисията може да предостави своята експертиза на разположение и uh, Естествено, ние бихме могли да използваме тези е, служби и е, да намерим е, подкрепа в тази насока. Искам да посоча, че нашата парламентарна група ще покаже добра воля при изменения 51 и 52, а Що се отнася до това, тези изменения, аз искам да се присъединя към казаното от господин Галер и съм готов да отегна първата част от моето изменение, за да облегча постигането на компромис. Да, господин председател, това исках да кажа във връзка с предложението на докладчика и казаното от господин Галер. Благодаря. Благодаря, господин Салафранка. Господин Леви има думата. Госпожа Лезинг имахте предвид. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Благодаря и на докладчика за грижливо свършената работа. Многократно беше казано, че бюджетните средства не са достатъчни за решаване на важни задачи във външната политика на Европейския съюз. В тази връзка искам още веднъж да посоча моето изказване на последното заседание на АФЕД. Там а, посочих, че според действащите договори средства от а, бюджет бюджета на Европейския съюз не могат да се използват във връзка с военни проекти. Един а, пример, проекта Галилео, а, да се финансира от селскостопанската част на бюджета. Беше посочено, че във бъдеще при определени обстоятелства след влизането в сила на Лисабонския договор ще се използват повече средства за въоръжаване. Беше казано също, че а, е, съществуват надежди, че ще влезе в сила Лисабонския договор по тази причина защото повече средства ще се използват за въоръжаване след влизането в сила на този договор, ние отхвърляме като NGL този договор. Необходими са ни средства за други цели, необходими са ни средства за социални цели и също така не искаме противоправно да се използват средства от европейския бюджет за военни проекти. Благодаря. Благодаря на госпожа Левинг. Давам думата на госпожа Атала. Благодаря. Мисля, че колегата има пълно право, казвайки, че всички тези външни дейности са недофинансирани. Е, крайна сметка е, работим отлично, е, но от името на групата на зелените имаме едно малко е, съображение. Има едно изменение 4, което беше споменато. Значи, говорим много за тази гледна точка. Знаете, че съгласно Европейския договор, равенството между мъжете и жените трябва да бъде вземано предвид във всички аспекти на функционирането на Съюза, вътрешни и външни. Искам да благодаря най-напред на нашия докладчик по отношение на другите е, съображения, свързани с е, бюджета, защото е, тя е взела предвид неправителствените организации, пилотните проекти. Всъщност има само един единствен механизъм, инструмент за финансиране във външната политика, който е позволил да е, се е, укрепи дейността на неправителствените организации. Това е механизма за стабилност. Надявам се, че това, което ние предлагаме от страна на зелените, ще бъде възприето с добро око по отношение на Кавказ. Имам предвид, това са най-важните изменения за нас и ви благодаря за вниманието. Благодаря на госпожа Хотала. Господин Макларен помоли за думата. Ако обичате, включете микрофона си. Благодаря, господин председател. Аз не говоря от името на политическата група, а на втората по големина в Холандия политическа партия след последните избори. Смятаме, че външната политика трябва да се реализира на национално равнище, а не на равнище на Европейския парламент. И аз съм много разочарован от този бюджет, който се предлага. Кой ще плати сметката? В крайна сметка, данакоплаците на а, тези държави, които внасят повече, отколкото получават от Европейския съюз. Аз остро протестирам. Силно разочаровани сме от а, средствата, а, които а, се наливат а, в Палестина. Това е каца без дъно и ще гласуваме против това решение. Призовавам всички да ни последват нашия пример. Благодаря. Благодаря, господин Мадлер. Сега следващия записал оратор. En, en la reunión, pero hemos tenido una breve discusión en el... Нашия докладчик в Сянка, за съжаление, не е тук, но ние проведохме едно а, кратко разискване и най-общо сме съгласни с приоритетите и акцентите. Благодаря на докладчика по предложенията. Жалко е, че НП не може да подкрепи изменение 4, което утвърждава равенството между мъжете и жените във външната политика и външните действия на Европейския съюз. Смятам, че равенството между половете трябва да се утвърждава във всички сфери, включително и външната политика. И още нещо във връзка с стратегията за балтийските страни. Имаме известни съмнения дали това реално се отнася до външната политика, в край на краща балтийските страни не са ли държави членки, оттам нямаме ли вътрешна политика в този случай? Съгласни сме с принципа за е, реализиране на пилотни проекти, но според нас е, твърде много са бюджетните редове, които са предвидени за пилотния проект – Господин Салафранка а, говори за Куба. Необходимо е да се прави редовна оценка на напредъка по отношение на правата на човека в Куба. Мисля, че е най-добре да говорим не за отделни държави, които да посочваме поименно, а за демокрацията и правата на човека в света. Защото ако споменем Куба, е, един вид е, ще се обяви конкурс. Кой ще е следващия? Е, за това правя тази бележка, с останалото сме съгласни. Благодаря. Сега давам думата на господин Ван Орден. Благодаря, господин председателю. Само момент свързан с информация. Колегата ни от Холандия спомена тъй наречените нетни вносители в бюджета на Европейския съюз. Мисля, че е важно да се знае кои са те. Доколкото разбирам, най-голям такъв носител е Германия. На второ място идва Великобритания, трета е може би Холандия, естествено нетната вноска на Великобритания върви нагоре. След трагичната сделка на господин Блеер, който отстъпи от някои от постиженията на госпожа Бле... Е, Тачер. Е, но в е, всеки случай това трябва да се знае. Прецизация на Орден. Аритметика. Благодаря за тази корекция, е, господин Ван Орден. Благодаря за това, че ни припомнихте тези важни детайли. Давам думата пак на госпожа Нейц. Не мисля, че комисията трябва да се обажда тук. Затова е, давам думата на докладчика. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегите, които е, така много любезно се изказаха за доклада. И искам да благодаря на секретарията на комисията за оказаната ми подкрепа. Без секретарията изобщо нямаше да се справя. Забелязвам, че повечето колеги са съгласни с общата насоченост на становището. Ще си поговоря с господин Салафранка за изменения 50 и 51 и за използването на експертите. Нещо не ми стана ясно. Може би има елементи, които не съм дооценила. Но все пак искам да изразя изненадата си тъй като господин Галер а, казва, че неговата група ще гласува против изменение 4 може би е малко е, така невнимателно редактирано това изменение, но в момента имаме 12 специални представители. И нито един от тях не е жена. За това ми е трудно да повярвам и да се съглася с господин Галър – че някак си се е оказало, че само мъже имат необходимите умения да изпълняват тези функции. И нито една жена не е била преценена като подходяща за подобна длъжност. Така че ви моля да преосмислите позицията си по въпрос. Не, няма да говорим сега за това кой е нетен вносител и кой не е, защото тази дискусия е безкрайна, но искам да кажа на колегите, че на много от нашите езици говорим за така специална национална склонност към математиката, привързаност към математиката. И а, а, обвиняваме съседните страни, че правят неща както на тях им харесва въпреки че много неща се изслучват в Европа. А, смятам, че това никога не е дискусия с конструктивен характер. Значи ще поговорим с господин Салафранка за въпросите, които той повдигна. Благодаря на колегите за подкрепата им и се надявам, че ще можем без прекалено много проблеми да се справим и с измененията и с гласуването. Председателят. Благодаря на докладчика. Благодаря за всички участия в дебата. Както знаете, утре след обед ще гласуваме по това становище. Нека сега заедно разгледаме въпроси 7 и 8 от дневния ред. Става дума за споразумението за сътрудничество и партньорство между Европейската общност и ЕОАЕ от една страна и Таджикистан от друга, както и за резолюцията за партньорство и сътрудничество. Значи, ще, давам, ще дам думата на е, господин Петерле, за да ни въведе в материята. Благодаря, господин председателю. Е, аз съм удовлетворен, че вече сме на финалната фаза на е, процедурата. Няма да повтарям всички мотиви, които диктуват необходимостта да подкрепим е, споразумението. Какво стана след е, последните разисквания по този въпрос през юли? Държавите членки приключиха националните си процедури и сега е, парламентът следва да даде своето съгласие – Имам 57 получени предложения за изменения. Мисля, че е, някои от тях са твърде конкретни. Е, част от тях се отнасят до промените през последните е, седмици. Други изменения отиват малко далеч. И не са конкретно насочени към споразумението. С споразумението се стремим да насърчим развитието на отношенията между Европейския съюз и Таджикистан. Благодаря на всички вносители на предложения за изменения, благодаря на комисията, благодаря и на посолството на Таджикистан, с които също водих разговори. Бих могъл да взема отношение по всяко изменение по-отделно, но като имам предвид а, а, доста различните становища, едва ли е необходимо да възприема подобен подход. Искам само да кажа, че а, тъй като повечето вносители на предложения за изменения присъстват. Аз бих могъл да изкажа едно становище, те ще под, поддържат своето и така да се стигне до твърде много разногласия. По изменения 29 и 30 и е, измененията, е, свързани е, с изтезанията, този въпрос се третира в изменения 50, 51 и 38. Може би ще са необходими по-нататъчни промени тук. По изменение 38 трябва да разгледаме въпроса още веднъж за начина по който се е, контролира отпускането и освояването на помощите. Това е предложение на групата на зелените за проследяване на отпускането на помощи и бюджетна подкрепа. Бих се радвал да чуя и становището на комисията по този въпрос. Що се отнася до изменение 53, на господин Ландсбергис искам да кажа, че положението а, се промени във връзка с омбудсмана. Ето защо не е нужно да включваме подобно изменение. Готов съм да отговоря е, и на тези конкретни въпроси, които може да имате сега. Благодаря на господин Петърле, сега а, госпожа Копа. Уважаеми колеги, никой от нас не иска да оспорва, че е, не е задоволително положението с демокрацията и човешките права в Таджикистан и това беше за това Европейският парламент трябва да посочи в своята резолюция, че съгласието е, за такова споразумение за партньорство е по-скоро жест е, на добронамереност и в тези две е, сфери са необходими много подобрения. Е, това е включено и в е, резолюцията и в доклада на господин Петърли. Искам да му благодаря. Искам още веднъж е, също така да подчертая значението на борбата с незаконната миграция. Това се отнася до член 70 от споразумението за партньорство. В проекто резолюцията обаче не се посочва нашата политика във връзка с миграцията и а, текста на споразумението а, също а, няма много а, детални моменти а, по този въпрос. А, трябва а, бързо да започнат преговори за постигане на съответно споразумение и това трябва да се отрази в доклада. Нашата а, комисия трябва да ускори дейността най-вече във връзка с а, е, съответно споразумение с други трети страни. Аз искам да посоча, че това се отнася не само до Таджикистан, искам да е, посоча и изводите на е, Европейския съвет в Севиля, където през 2007 година беше поставено изискването с третите страни да разработим обща миграционна политика и също така да се сключи споразумение за реадмисия при нелегална миграция, разбира се, като се спазват човешките права и принципите на международното право. Благодаря. Благодаря на госпожа Копа. Сега госпожа Левенки има думата. Аз Веднага искам да се присъединя към казаното от преждеговорищата. Благодаря на господин Петърле за много подробния доклад, който представи. Моята група gue има проблеми с това партньорство, които не могат да бъдат решени с предложения за изменения, защото тези сфери, за които, които за нас са важни, изобщо не се засягат в предложението за резолюция, но те са от първостепенно значение за нас. Посочва се, че е, в това партньорство, както и във всяко партньорство, е, ще има е, един взаимен процес на получаване и е, предоставяне. Но е, аз е, имам в случая въпрос, който е свързан с дългата граница на Таджихистан с Афганистан, разпространяването на войната в Афганистан. Това ще бъде нов Виетнам ли? Ще се очакват ли нови потоци от бежанци? Ние питаме дали е планирано, така както в Украина международният менеджмент на миграцията ще започне действия в Таджикистан? Планирали се а, да се създадат лагери за бежанци в Таджикистан. Това, а и като се има предвид ситуацията в затворите в Таджикистан, би било тежко нарушение на човешките права и на Женевската конвенция за бежанците. Ние питаме дали във връзка с поразумението за партньорство е разработен план, който да съдържа специфични разпоредби за миграцията. Дали се планира сътрудничество постигнато с Фронтекс, така както беше постигнато споразумение 2007 с Украина. И както каза колегата преди малко, дали има споразумение за реадмисия на бежанци и мигранти. Аз Казах вече е, за 2000 километровата граница с Афганистан и е, в предложението за резолюция беше посочено, че е, Таджикистан ще има важна стратегическа роля. Ние питаме каква конкретно роля ще играе Таджикистан в войната в Афганистан. Ще има, ще предоставя бази за западни военни части и дали а, войната в Афганистан ще окаже дестабилизиращо действие върху Таджикистан. И накрая а, няколко думи във връзка с економиката. Е, споразуменията между Европейския съюз и трети страни, като е, Таджикистан, са насочени е, към установяване на зони за свободна търговия и това отговаря на интересите на западните концерни. И за това ние питаме как трябва да се разбира изискването от споразумението, че Таджикистан ще извърши структурни промени за подобряване на инвестиционния климат за западни фирми. Какво точно се има предвид? предвид какъв напредък има и е, как е, Европейския съюз ще подкрепя стъпките в тази насока. Ние не можем е, да преценим споразумението и за това не можем да се съгласим и с предложението за резолюция. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Б- благодаря. По който е изготвено становището и от начина по който се третират измененията, внесени от зелените. Предлагат се тук компромиси 1 и 2, които ми се струват с отлично качество. Остава ни един въпрос, свързан с 8А. Нещо, което бе споменато от госпожа Лезинг. Ясно ли е, по отношение на Таджикистан, докъде сме стигнали с структурите. Освен това, имате и други изменения, които са внесени, по-специално от зелените. В частност, тези във връзка с подпомагането на бюджета, и другите видове подпомагане, които трябва да бъдат целесообразно използвани. Може ли комисията да ни даде малко повече информация в тази насока? Страните донори биха желали да знаят какви са критериите, чрез които се гарантира целесообразното и правомерно използване на тази помощ трябва да има проследяване а, на начина по който се изразходват средствата. А, става дума за изменение 38. Благодаря. Личитата di qualche risposta la commissione nella Благодаря, госпожо председател. Доста хора а, поискаха комисията да вземе отношение, така че може и господин Бърн от комисията да се изкаже. Uh, Благодаря, господин председателю. Бяха поставени доста многобройни въпроси. Ще се опитам да отговоря на повечето от тях във времето, с което разполагаме. Първо искам да изкажа благодарност на господин Петърле за стабилната работа по проекто резолюцията и многобройните предложения за изменения. Някои от тях очевидно предизвикват коментари, особено изменение 38. Може би не се вижда веднага на пръв поглед, че да, тук се предлага да се създаде една нова рамка за предоставяне на помощ на Таджикистан с съответни стимули и санкции в съвместна контролна група, която ще следи помощта и бюджетната подкрепа. Това гласи предложението. Разбираме замисълът му, можем да го приемем, но тук става дума за принципен въпрос. Според нас, съществуващото сътрудничество с международните донори, включително а, Световната а, банка, а, ООН, На институционално равнище е, ние добре сътрудничим. В Душанбе беше е, прията общата стратегия на всички донори. Е, редовно се провеждат срещи в Душанбе по тази тема. По новият начин, по който се определят бюджетите, сътрудничеството е нормативно оформено. И това включва и стратегията ни за Средна Азия. А тук се предлага една съвместна контролна група. Комисията иска да е, изтъкне, е, че Комисията вече разполага със служба за оценка на ефективността е, на помощите съвместно с нашата делегация в Душамбе, тази функция се изпълнява успешно. Затова, според нас, предложеното а, изменение може само да създаде трудности а, в действащата институционална рамка и сътрудничеството, което сме установили. Ще ни бъде по-трудно да изпълняваме ефикасно своите задължения в Таджикистан и в Средна Азия най-общо. И няколко думи по другите въпроси, засегнати в дискусията. Въпросът за борбата с незаконния трафик в момента се решава от ОИСъра и има редовни контакти с лицата, които отговарят по този въпрос в Виена и другаде, а за незаконната миграция се работи в условията след подписването на споразумение за партньорство и сътрудничество. Трябва да видим а, до а, каква степен действащо споразумение за партньорство и сътрудничество ще задълбочи взаимодействието, ще създаде условия за създаване на съвместен комитет по правата на човека. Голяма част от изразената тук загриженост, според мен е по-добре да се насочи към евентуално споразумение за реадмисия, а не споразумението за партньорство и сътрудничество, което обсъждаме в момента. Според нас тези въпроси трябва да бъдат отнесени към разискванията по реадмисията и към генерална дирекция Frontex. Госпожа Лозинг постави друг въпрос за миграционните потоци. Според нас съществуващото положение буди тревога. През февруари президентът на Таджикистан заяви, че страната може да изиграе сериозна роля в регионалната сигурност и сътрудничество, като буферна а, държава в борбата срещу тероризма и трафика на а, наркотици и оръжия. Това има пряко отношение към а, действията ни а, в Афганистан и регионалната сигурност. Затова поставяме този въпрос и тук. Не само а, чрез а, предложеното споразумение, но и а, чрез а, проекта Бомка Кадъп, който започна още 2002 година – за споразумението Бомбат, което беше еквивалентно на споразумението, което обсъждаме, но с Афганистан, мисля, че може да се постигне по-тясна интеграция за ефикасно управление на граничните структури между двете държави. Въпросът за споразумение за свободна търговия, според мен, се отнася до бъдещето, след като задейства споразумението за партньорство и сътрудничество. Това е въпрос на бъдеща стратегия за периода 2011-2013. Комисията вече изрази своята подкрепа чрез създаването на гише, е, за, възможности за обслужване на едно гише на чужестранните инвеститори така економическите контакти с Таджикистан имат възможности за развитие. 40% е спада на економическите отношения с Русия и това се отразява сериозно на страната и нейните възможности да изпълнява задълженията си в областта на здравеопазването и образованието. Комисарят Алмуня поиска помощ в размер на 30 милиона, която в момента се обсъжда от колегиума. Мисля, че това са основните въпроси, които бяха поставени в дискусията. Ако съм пропуснал някой от тях, се извинявам и съм готов да дам допълнителни пояснения. Благодаря на комисията за заключителните бележки и сега господин ли има думата. Благодаря. Искам да благодаря на представителя на комисията и на всички изказали се. Благодаря за направените пояснения. Радвам се, че някои колеги изразиха своята загриженост по отношение на условността, по-скоро условията. Цитирам а, сега член 2 от споразумението на английски. Предвид демократичните принципи и основните права, О, те трябва да се разглеждат като основен принцип на настоящото споразумение. Това е съответна клауза, която, на която можем да се позоваваме при спазването на човешките права. Така че не е необходимо да чета текста по-нататък. Виждате, този текст е еднозначен. А, сега за незаконната миграция. Подкрепям предложение на изменение 56 на госпожа Копа за Таджикистан изменение 5. Там на тази партньорска страна се отдава важна роля като регионално действащ фактор. Изменение 36 комисията изясни И за това не е необходимо да вземаме предвид това изменение и за това аз съм за неговото заличаване. Ако има още въпроси или а, коментари в пленума, можем да се спрем на тях. С а, това изказване на докладчика, мисля, че ние Изчерпахме всички точки от дневния ред за днешния ден и можем да закрием днешното заседание. Благодаря на всички изказали се. Ще се видим утре в 9 часа отново в същата зала.